Thank you. Thank you very much uh, for being here. Благодаря ви за присъствието. Започваме заседанието на нашата комисия с приемане на дневния ред. Ако няма възражение, приемам, че се одобрява. Няма съобщения на председателя, за това преминаваме към трета точка – Нека кажа как вървят тристранните преговори. Единият от тях по колективното финансиране или краудфандинг и вторият за устойчивото инвестиране. По първия трилог на 6 ноември парламентът и съвета проведоха преговори за хармонизацията, ролята на ЕОЦКП в тази рамка третия триалог е планиран за 25 ноември. На 6 ноември се проведе и втория кръг от тристранни преговори по марката, рамката извинете, за устойчиви инвестиции. Бяха разгледани точките за регламента за разкриване на информация, предложението за таксономия, разгледаха се определенията на участник на финансовите пазари и на финансов продукт. Графика на актовете от ниво 2 и включването на социалното измерение. Освен това се разгледа член 1, предмет и обхват, член 2, определение, член 3, критерии за екологично устойчиви стопански дейности. Член 4. Използване на критерии за е-, екологично устойчиви дейности стопански дейности, като беше даден мандат и по членове 5 до 12. Следващия триалог е на 20 ноември. Освен това, трябва да одобрим протоколите от заседанието на 4 до 5 ноември. Ако няма възражения, ще ги одобрим. Така преминаваме към пета точка. Економически диалог и размяна на мнения с Марио Сентено, председател на Еврогрупата. Нека му кажа добре дошъл тук за редовния економически диалог съгласно член 2 АБ на регламента. При предходния мандат се провеждаха 6-месечни економически диалози. Последният такъв беше проведен на 20 ноември 2018 година. Освен това, господин Сентен участва в Европейската парламентарна седмица през февруари тази година, но след това Трябваше да се проведат избори и затова не проведохме пролетния економически диалог. Днешното заседание ще бъде една възможност да обсъдим текущата работа на Еврогрупата по препоръките на съвета към еврозоната като цяло и прилагането на специфичните препоръки по страни за 2019 година. Ще разгледаме економическия и паричен съюз, включително и банковия съюз. Заповядайте. Госпожо председател, почитаеми членове на комисията, за мен е удоволствие отново да говоря пред вашата комисия. На първо място искам да ви поздравя с резултата от изборите, тъй като за първи път ви виждам в новия състав. Искам да поздравя и вас като председател. Очаквам нашата съвместна работа в бъдеще. Днес ще говоря за економическото положение и микса от политики. Ще разгледаме и економическия и паричен съюз или ИПС. Първо, еврозоната отбелязва вече 6 години положителен растеж, но има известно забавене миналата година. Нашите економики работят в една несигурна среда с множество опасности отвън и от политически характер, което означава, че ние през последните 6 години сме се справили добре с рисковете, но не бива да изпадаме в самодоволство. През 6 последователни години на економически растеж и при нови работни места, ние трябва да продължим с реформите, трябва да бъдем по-приобщаващи, да има по-добро разпределение. Не е странно, че сегашната несигурност се отразява най-вече на производството. На ниво отделни държави има известна рецесия, но като цяло вътрешният пазар показа устойчивост. Не бива, разбира се, да отправяме тревожни сигнали, но ако искаме да продължи сегашната тенденция на пазара, трябва да работим усилено. Редовната ни размяна на мнения показва консенсус за това, че държавите членки трябва да работят заедно по цикличните економически политики. Ако има спад, не бива да се връщаме към строгите финансови ограничения. Това само ще влуши положението. Не бива да правим същите грешки. Трябва да се предприеме предварително действие. Необходимо е да има данъчна отговорност, като всяка държава би трябвало да има и известна свобода. Не бива да повтаряме грешките от миналото. Би трябвало фискалната позиция да може да бъде по-гъвкава, ако се овладее спада в някои от държавите. Като приоритети за растеж бяха определени инвестициите в научно-развойна дейност – развитието на пазара. За да се постигне това, трябва да я има и съответната институционална среда. Затова нека поговоря за реформата. Нашия дългогодишен проект Еврогрупата вече две години работи по тези идеи. Ще започня с конкурентоспособността и конвергенцията. Бюджетният инструмент за сближаване и конкурентоспособност е най-новия елемент. През юни и октомври ние е, решихме кои да са основните му елементи. Е, в момента най-важна е конкурентоспособността и сближаването, разбира се, но с това не се изчерпва инструментът, защото най-важното е не какво представлява той, а какво предполага той? Бюджетният инструмент за сближаване и конкурентоспособност или БИСК ще ни помогне в работата с държавите, които имат дефицит в областта на конкурентоспособността, но и цялата еврозона ще има полза. Биск не е инструмент за стабилизиране, но ще успее да сближи нашите економики. И по този начин ще се отрази и на необходимостта от постоянните трансфери. Както Марио Драги каза в прощаната си реч преди няколко седмици, нито един бюджет в историята не е започнал от идеята за стабилизация, но БИСК е различен от останалите инструменти в евробюджета защото е много по-гъвкав и отговаря и на конкретни правителствени специфики. Например, Франция ще се занимава с проекти с приоритети от еврозоната, но ще има и допълнителна гъвкавост. Освен това, на държавите ще се позволи по време на криза да намалят ставката за съфинансиране можем да очакваме на първоначален етап резултата да е скромен. Финландското правителство вече е започнало работа по оценката. По принцип има широка подкрепа по законодателния тест, тест за БИСК. Освен това, преговорите с парламента се надявам, че ще приключат бързо, така че инструментът да влезе в сила още 2021 година. Наистина разчитам на вашата подкрепа. Разбира се, крайният резултат винаги ще е компромис, но това е типично за демокрациите. Това е думът на демокрацията. Накрая аз съм убеден, че БИСК ще ни позволи и в бъдеще да обменяме идеи. Но сега нека кажа още няколко думи по други области, в които постигнахме успех и по-голяма устойчивост. Първо през юни Еврогрупата стигна до съгласие по преработения договор за Европейския механизъм за стабилност или МСЕ. Имаме микс от предпазни инструменти – и програми за корекции, както и рамка за превенция. МС, освен това, ще даде и предпазния механизъм по Европейския фонд за преструктуриране. Ние вече започваме с ратификацията на преработения договор за МСС, може би до края на 2020 година ще бъдем готови. Освен това, ние работим по схемата за застраховане на депозитите. Споразумението вече е близо. Имаме рамката. Това е много важен елемент от мозайката. Освен застраховането на депозитите, тук се предвиждат мерки за по-добри инструменти за преструктуриране, портфели с облигации. Имаме и ръководна група, в която членуват заместник министрите на финансите и се занимават с тази тема. Аз съм обетен че ще постигнем напредък и ще обединим всички тези елементи, като разбира се винаги в дух на компромис. Много важна беше германската инициатива по-рано този месец. Тя наистина доведе до преориентация в еврогрупата. Очаквам новата Европейска комисия също да даде своя принос, разбира се, и Европейския парламент. Вече се доближаваме до пътна карта по общата схема за застраховане на депозитите и това е добра новина. Освен това работим по економическия и паричен съюз или ИПС. Държавите членки се придвиждат все повече към интеграция. Това е важно в момент, когато еврото е достигнал най-високите си стойности, но същевременно популизмът се шири и се стига до все по-големи конфронтации. Необходимо е еврозоната да се разглежда като отговор на очакванията на нашите граждани след изборите от месец май. Еврогрупата обръща специално внимание на прозрачността. 2016 година решихме да започнем да оповестяваме дневния ред на своите заседания и някои от основните документи – реших, че е назрял моментът и за допълнителни стъпки, разбира се, като се съобразяваме с правните изисквания към нас като организация. По моя инициатива през септември решихме, че ще оповестяваме датите на нашите заседания. Освен това ще имаме онлайн архив с документи от нашите заседания. Работата продължава. И последното, което искам да спомена, е назначаването на членове в управителния съвет на ЕЦБ. Това е важна тема. Знам, че има искане от Европейския парламент да има кратък списък на кандидатите. Разбираемо е това искане в светлината на договорите. Тук не може да се импровизира. От моя страна аз съм решил, че ще бъдем напълно прозрачни, що се отнася до кандидатурите от държавите членки. Те ще бъдат оповестени скоро след като изтече срока за предлагане на кандидати. Знам, че Европейският парламент неведнъж е настоявал да се подобри баланса между половете. Съгласен съм, че това трябва да се направи. И го напомням на финансовите министри винаги, когато кажа, че се търсят кандидати в еврогрупата. Необходимо е държавите членки да се съобразят с това изискване при бъдещите назначения. Необходимо е да има по-балансиран състав. Надявам се Европейският парламент също да насърчи този процес. Той е много важен за нас и смятаме, че трябва да се подсили в бъдеще. Благодаря. Много ви благодаря господин Сентено. И сега преминаваме към въпросите и отговорите. Както е обичайно, по 5 минути на член на комисията, 2 минути за въпроси, 3 минути за отговор. Лидия Перейра, НП. Сеньор президент. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател на Еврогрупата, за европейските граждани еврото е сред големите постижения на европейската интеграция. Ето защо председателят на еврогрупата трябва редовно да ни посещава и да е готов да отговори на въпросите ни. Изправени сме пред Брексит и проблемите на нашите економики на световно равнище. И за това имаме нужда от спешни отговори от ваша страна. Имаме сериозни проблеми с, с задължеността на държавите членки, с размера на държавния дълг, но и с голямата разлика в нивото на задлъжнялост на държавите членки не е някои от тях са под 5%, 50% БВП, а други са над 80%, какъвто е случая с Гърция. И тези големи разлики съкръщават значително полето ни за действия за предприемане на държавите членки. А Знаете, че и предвиденият дефицит за година е много различен, между 0 в някои държави членки до 3 и над 3% в други. Не смятате ли, че това са проблеми, с които трябва да се вземем веднага, докато чакаме още голямата реформа на еврозоната? Okay, if you don't mind, I, I may uh, address this, this... Ако нямате нищо против, ще отговоря на португалски. Nós temos uh, situações de facto muito diferenciadas. Действително, във всяка държава членка на еврозоната положението е много различно. И историята на обществените финанси на държавите членки е много различна. И така се стига до тези големи разминавания в равнището на държавните дългове на държавите от еврозоната договорите и споразумените, които сме подписали, представляват ангажименти в средносрочен план. И в момента, в който държавите членки на еврозоната изпълнят своите задължения, могат да не прилагат инструментите за бюджетна строгост в периоди на рецесия. А на нищо на да се прилагат общи политики по отношение на бюджета. И целта на тази координация на бюджетите има за цел да се постигне средносрочната цел от страна на всички държави членки на еврозоната. Но в рамките на изпълнението на тази крайна цел трябва да дадем нужната гъвкавост на държавите членки. И също така да се проявим нужното търпение и да оставим на всяка една от държавите членки на еврозоната нужното време да постигне тези цели. Става дума за дългосрочни процеси, предвид голямото разминаване в равнището на задлъжнялост, трупала с времето. Ето защо имаме нужда от един по-цялостен анализ. Действително стигнали сме критичен и бих казал дори уникален момент в а, из, економическата си история. разликите между дефицитите на държавите членки на еврозоната намаляха. За първи път са толкова близки и според мен това е най- показателният критерий, който ни дава възможност да направим положителна оценка на цялостният процес. Разбира се, анализът ни трябва да следва бюджетните изисквания, към които трябва да се придържат политиците. Но като цяло фактът е, че равнището на предвидения дефицит е все по- и по-близко е нещо много положително. И като положително възприема не само от членовете на самата еврозона, но и от външни за еврозоната държави. преди няколко години еврото беше на прага на пропаста, а сега значително се подобри стабилността на едината валута и то беше благодарение на съместната ни работа. Конас Фернандес, социалисти и демократи, благодаря. Аз искам да ви попитам за споразумението на Еврогрупата от миналия месец относно бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност или БИСК. Има две неща. От една страна не разбирам необходимостта да се проучва възможността за ново междуправителствено споразумение, ако това ще е част от многогодишната финансова рамка и следователно ще трябва да се мисли за необходимостта отново да има междуправителствено споразумение, което ни отвежда по-далеч от демократичното мислене – и различно от междуинституционалното споразумение и отчитането пред Европейския парламент. Това не разбирам. На второ място, пак има нещо, което за мен трудно се обяснява. В този момент целият бюджет на Европейския съюз е насочен към конвергенцията чрез фондовете за сближаване, структурните фондове – и също така се работи за по-добра конкурентоспособност чрез Хоризонт 2020 и така нататък. Затова не разбирам защо ни е необходим инструмент плюс МФР. Защо ни е необходим този инструмент, като имаме предвид, че бюджета на Европейския съюз и без друго обслужва тези две цели на сближаване и конкурентоспособност? Освен това, тук не е включена стабилизиращата функция, от която наистина има нужда еврозоната. Според мен за да има сближаване и конкурентоспособност, трябва да разчитаме на общия европейски бюджет. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря ви, господин Фернандес, за въпросите. Възможността за сключване на междуправителствено споразумение – засяга общият размер на бюджета, а няма за цел да избегне възможностите за контрол от страна на институциите за начинът по който се разходва или разпределя средствата. двете ключови думи, които според мен най-добре описват нововведенията с бюджетни инструмент за сближаване и конкурентоспособно в рамките на Економически паричен съюз е гъвкавост и отговорност. Това е нов инструмент. Неговата цел е да се прибавя финансово измерение към препоръките, специфичните за всяка държава препоръки в рамките към държавченките на Еврогрупата, процес, който осъществяваме заедно в рамките на европейския семестър, но към момента тези препоръки не бяха увързани с конкретно финансово измерение. И това е важна част от процеса на политическа координация на еврозоната като цяло. Всички споделяме общата цел да подобрим стабилността на еврото и координацията е от ключово значение в това отношение. Споменахте стабилизиращата функция. Вероятно имате право. Може да се предпочите такъв вариант, но към момента не се включва в рамките на бюджетният инструмент, който сега изготвяме. Отново ще цитирам председателята Драги. Това е естественото развитие на всеки един бюджет т.е. бюджетният инструмент и появата му в публичните финанси, ако това ще ви успокои в дългосрочен план. Така че трябва да сме наясно от сега какво изготвяме сега, какви са целите и какъв е обхвата и да продължим да разработваме този инструмент както от финансова гледна точка, така и по отношение с самата структура на инструмента за в бъдеще. Благодаря. Господин Сентено, ето това е снимка на управителния съвет на ЕЦБ от миналата седмица. Може да видите, че единствената жена е госпожа Лагард. Може би има повече жени нарисувани по стените, отколкото реално присъстващи. Е, според нас ние искаме Европа да се обнови. Следователно, според нас това е абсолютно неприемливо положение. Не можем да бъдем е, доволни от това как е, сте се съобразили с изискването за баланс, след като виждаме 22 мъже. Трябва да сме много по-добре подготвени за такива роли. Според мен тук проблемът е структурен. Доста се говори за някои неофициални пътища, по които можем да убедим дадени хора да участват или да предложат кандидати, но ние имаме нужда от нещо по-убедително, така че наистина за винаги да настъпи промяна. Както знаете, ние предлагаме за всяка позиция да се правят по две предложения един мъж и една жена. Така винаги ще можем да се грижим за баланса. Гражданите очакват реален ангажимент. Не можем да приемем половината от населението да се оказват изолирани. Следователно трябва да се приложат структурни решения. Благодаря. Thank you. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Гарикано. Напълно съм наясно с а, вашата гледна точка и гледната точка, която беше изказана от редица членове на Европейския парламент по темата и ще се опитам да отговоря на притесненията ви, като едновременно с това зачитаме е, правомощията на всяка една от институциите и процеса за взимане на решения, както е разписан в договора. В встъпителните си думи вече казах, че Еврогрупата предварително обяви графика за кандидатстване. Това е един много прозрачен процес и също така много децентрализиран процес. в отговор на обявяването на процедура за заявяване на интерес, държавите членки могат да вземат участие, да подадат своите кандидатури и сроковете са известни достатъчно предварително, за да могат държавите членки да представят своите кандидатури своевременно. Също така, подчертах колко е важно да се опитаме да гарантираме не само равнопоставеността на половете в управителния съвет, но и изобщо плурализъм сред кандидатите всяко едно отношение. Сега може да погледнем какво се случва. Няма причина да не погледнем към 2019 година и да не установим, че бяха постигнати няколко значителни стъпки напред. От трите вакантни поста, които трябваше да бъдат заети тази година, за първи път беше избран за председател на ЕЦБ жена, най-важната позиция в рамките на Европейската централна банка. И също така Другите две позиции бяха заети от един мъж и една жена. И по този начин всъщност ще се стигне до най-големият брой жени в управителния съвет на ЕЦБ, от както е създадена. И разбира се, много важно да продължим работа в тази насока за в бъдеще. Разбирам вашите притеснения, споделям ги в голяма степен. И ми се струва, че натиска, който успяхме да окажем, започва да дава своите резултати. И смятам, че трябва да продължим да работим в тази насока. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Гигълт има думата от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Сентено бих искал да продължа темата. Знам, че вие самият имате доста ограничени възможности и си давам сметка за това, но все пак трябва да отбележим, че причината да се стигне до тази снимка, която няма как да обясним вече през 21 век, е отчасти заради номинациите, по които нямаме какво да кажем, но преди всичко положението се дължи на номинациите е, на членовете на управителния съвет, изпратени от националните банки. за това положението изглежда толкова трагично. И оттам въпроса ми – ще поемете ли ангажимента да започнете разискване в рамките на Еврогрупата за националните номинации от страна на председателите на Европейските централни европейските национални банки. Само ако се гарантира достатъчно равнопоставеност на половите национално равнище, може тази равнопоставеност да се отрази на европейско равнище. И мога да ви кажа, че ако положението не се промени, това ще постави под въпрос авторитета на ЕЦБ. Еврогрупата играе особено важна роля тук, защото това е единственият формат, в който може успешно да бъде разгледан въпроса. Well, thank you, Mr. Giggle. Thank you for your question. Благодаря ви за въпроса, господин Гигалт. Не искам да ви разочаровам по никакъв начин. Предвид а, с което ме натоварихте, но това наистина е въпрос, по който трябва да работим всички заедно, за да постигнем промяна включително и национално равнище, както и вие казахте. За съжаление, това действително е една обща характеристика на финансовият сектор. Започна процес на промяна, но той е много бавен. И когато сме изправени пред подобни явления, трябва да се опитаме да насърчим промяната и да продължаваме да полагаме усилия в тази насока за бъдеще. Пак казах, процесът на взимане на решение е силно децентрализиран. Решенията в крайна сметка се взимат от националните правителства. Безспорно това е усилия, това са усилия, които трябва да продължим да полагаме, но пак казвам, работим заедно по темата и мога само да ви обещая, че ще повдигам въпроса всеки път, когато се стигне до взимане на подобно решение на равнището на Еврогрупата. Заедно с колегите ще положим допълнителни усилия, за да променим статуквото. Normally it's a five minute slot and I, I have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 Благодаря, госпожо председател. Господин председател, 17 години вече съм в този парламент, но виждам, че всичко продължава по един и същ начин. Винаги се събираме късно и стигаме до някакво решение, което е неподходящо. Вие, господин председател, казахте, че ние сме изправени пред възможно голям риск и е вярно, че САЩ преминаха през най-дългия такъв период в новата си история. Не бива да има нов период на ограничения – Виждаме какви са покупките на големите предприятия, кривата. Всичко това показва, че има рискове. Има две школи. Едните казват, че имаме геополитически фактор, като Китай, Брекзит, САЩ, последиците от петроните войни – има и криза по-скоро на предлагането, отколкото на търсенето след фалита на Лейман Brothers. Също времено имаме и друго мислене, че трябва да има ниски лихви, но това в страни като моята ни излиза много скъпо. Какви според вас трябва да са мерките за излизане от кризата? Е, съгласен съм с испанския колега от социалистите, че междуправителствените механизми не работят. Ако искаме е, да се стигне до резултат, трябва да търсим мярка от федерален характер. Така че пак ви питам, какви са тези решения? Ние не можем да продължим да сваляме лихвите. Освен това, не може до безкрай да се изкупува частен и държавен дълг. Ние имаме много ясни ограничения. Същевременно Германия, Холандия и някои други имат излишък. Затова искам да ви попитам – какви ще са институционалните решения, които вие като председател на Еврогрупата ще предложите? Не казвам, че правителствата ще ги приемат, но какво ще предложите вие? Thank you. Благодаря. Бих искала отново да задам въпрос за баланса между половете и по-скоро липсата на такъв баланс. Вие в уводните си думи сам посочихте темата, но след това, когато членове на нашата комисия поискаха от вас по-ясен ангажимент, вие казахте, че са предприяти важни стъпки, например, Кристин Лагард ще оглави ЕЦБ 2019 година. За мен факта, е, че едва 2019 година имаме председател на ЕЦБ жена и всички останали са мъже. Ето виждаме тук снимката – това за мен показва, че не е направено достатъчно. Наистина ни трябват структурни решения. Разбира се, и нашата комисия не е съвършена. Само 25% от членовете и са жени. Но разбира се, примера трябва да дойде от най-горе. Необходимо е да се покаже, че има различни нива на влияние. Ето, да погледнем пак снимката – тук няма баланс. Всеки на тази снимка, освен това, е белокош. Какво ще направите? Thank you, uh, Mrs. for your question. Благодаря ви за въпроса. Може би ще трябва да се повторя, но за трети път ви казвам, че аз виждам промяна. Може тя да не е отразена в тази конкретна снимка, но има цялостна промяна в институциите. Всъщност, извън ЕЦБ, мога да кажа, че виждаме все повече жени на лидерски позиции в Европейския съюз и е важно тази тенденция да се запази. От моя гледна точка мога само да кажа, че ще продължа да говоря за тревогите, които току-що споменахте. Вярно е, ние сме обременени исторически и това не ни помага но 2019 година бяха взети решения за борда на ЕЦБ и всъщност имаме жени, които успяха да се наложат. Ако това продължи, ще се стигне и до структурна промяна включително и на състава, който ни споменахте. Разбира се, при условие, че попаднем на добри кандидати, което е първата ни цел и след това баланса. Но честно казано, аз не виждам друго възможно решение, освен да продължим да упражняваме натиск и в бъдеще, така че случилото се през 2019 година да не се окаже единичен случай. Благодаря ви. Хосе Космал Гуе Благодаря ви. Ще говоря португалски. Господин Сентено, Бюджетният инструмент беше съобщен с гръм и трясък, но ние искаме да знаем какви са характеристиките на този инструмент и защо всички са толкова ентусиазирани. Ако разгледаме данните, виждаме, че бъдещия БИСК ще има по-малко от половината от това, което се предвижда като финансиране за политиката на сближаване на Европейския съюз. Следователно, трудно е да се разбере как един такъв инструмент, който не може дори да компенсира загубеното при сближаването, ще може да проработи в еврозоната. Освен това, ако наистина от бюджета на Европейския съюз се отдели тази сума, тогава вече не говорим за допълнителни финансови средства, по-скоро се вади от единия джоб, за да се сложи в другия. Трябва също да помислим за капацитета на Европейския съюз да се справя с системни кризи и макроекономически дисбаланси. При всички тези економически приоритети виждаме, че няма връзка между призивите на Европейската комисия – държавите членки да увеличат своя принос и това, което се прави на практика. Ако този бъдещ биск се окаже невъзможен като компенсация на урязаното финансиране, ние всъщност влизаме в противоречие и по-скоро имаме липса на инструменти. Благодаря, господин Гусман. Може би ще трябва да представя контекста, за да се обясни защо този бюджетен инструмент е толкова важен в рамките на европейския бюджет. И защо също така говорим за обема. Бюджетният инструмент за сближаване и конкурентоспособност не е просто инструмент за сближаване. Той се включва в пакета от политики за сближаване, но като а, генезис и като цел има задачата да ни сближи и да бъдем по-конкурентоспособни, да можем да се справяме с предизвикателствата, определени в рамките на европейския семестър и еврозоната. За първи път препоръките за еврозоната съдържат и този инструмент – за политика в същата тази зона. В момента, в който изпълнихме политически инструмент с финансово съдържание, мисля, че постигнахме нещо важно. Тази перспектива ни дава нова възможност, от която не можем да се откажем. Държавите членки решиха, че финансовото развитие на този бюджетен инструмент би трябвало да се конкретизира чрез многогодишната финансова рамка. Като неговият обем все още не е потвърден, нито пък е строго определен. Това ще се случи на по-късен етап. Да се надяваме, че ще има напредък в това бюджетно измерение на Европейския съюз. И накрая Този инструмент има един много важен и бих казал единствен по рода си принос. Всички държави от еврозоната ще могат да работят съгласно приоритетите, като тези приоритети са съобразени с това какво всяка отделна държава може да допринесе – като член на еврозоната. Критериите за конвергенция тук ще се окажат особено важни, тъй като това, което ще направи еврозоната по-устойчива при бъдещи кризи е именно економическата стабилност, като капацитет за поемане на асиметрии. Благодаря. Георгиус Кирчус от НП, благодаря ви. Имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с казаното от господин Шолц относно схемата за застраховане на депозитите. В Financial Times имаше статия и затова аз имам нужда от вашето пояснение. За какво става дума? За позиция на немското правителство ли? която предстои да бъде одобрена, лично аз смятам, че ние трябва да имаме гаранция за депозитите, но важният въпрос е какво мислят за това германците. И вторият въпрос е свързан с гръцкия държавен дълг, който е огромен. При изчисление на устойчивостта се вижда, че се използват лихви, които по-настоящем не се прилагат от 4,5%, например, от 5%. Сега ние вземаме заеми при лихви, които са по-низки от процента на растеж на гръцката економика, който е 1,8%. И това, разбира се, с течение на времето се оказва една много съществена разлика. Предишните изчисления почиват на грешни критерии. Кога ще се направи промяна на тези изчисления? Това е много важно за нас, тъй като имаме първичен излишък и, и това е важно за финансовото усилие при нас. Благодаря ви, господин Кирцус. Благодаря ви за въпросите. Започвам с първия въпрос – Казаното от господин Шуц, пред Еврогрупата отговаря на позицията на Министерство на финансите на Германия. Ние, разбира се, водим всякакви дебати и национални, и международни, като тази тема не е необичайна. Пак ще кажа, наистина изявлението на господин Шуц се оказа много важно. То промени атмосферата на срещата на Еврогрупата последния път. Но така или иначе дебатът е дълъг. В него се включи и Европейската комисия и групата на високо ниво, създадена от нас по-рано тази година. Тя ще се включи с три важни документа на бъдещото заседание на Еврогрупата. Но мисля, че не е необходимо да навлизаме в националния дебат на Германия. Мога само да благодаря на германското правителство за неговото изявление. А по гръцкия дълг, знаете, че лихвата, която се плаща, наистина е по-ниска. пазарът се промени и всички ние е, смятаме, че това трябва да бъде отбелязано е, като постиженията в Гърция са резултат на целия процес на реформи. Е, ние ги оценяваме високо, защото разбираме колко трудно е било за Гърция да направи тези корекции. в известен смисъл ниските лихвени проценти на пазара, които виждате, са резултат именно от това усилие, което трябва да се запази. Не бих казал, че изчисленията са погрешни. тъй като те почиват и върху бъдещи проекции, но да, необходима е актуализация всъщност тя е и очаквана. Институциите са уведомени и аз нямам никакво съмнение, че и в бъдеще ние ще продължим да следим темата, за да се съобразим с всички добри резултати. Благодаря, Алфред Сант от социалистите и демократите. Благодаря. Европейския фискален борт има 4 препоръки в доклада си за 2018 година, като се препоръчват да има обвързване с дълговите цели. Също така, по време на фискална консолидация да се мисли за тъй нареченото златно правило, да се подсили управлението чрез по-добро разделение между политически решения и економически оценки. Какво мислите вие за тези препоръки? Имате ли проблеми с някоя от тях? И смятате ли, че тези предложения биха били прияти на ниво Еврогрупа? За да се подобри управлението, беше предложено председателя на Еврогрупата да взема тази длъжност на пълно работно време. Какво мислите вие? Благодаря, господин Санд. Много важна тема. Мисля, че това е доста интересна позиция на Европейския фискален съвет и до някъде тя е свързана с разговорите в Еврогрупата от последните две години. И винаги, когато е, имаме трудности с прилагане на някои от нашите норми. Доста често има критики към това как прилагаме сегашните норми, но трябва да се оцени ролята на Европейската комисия в изпълнението на тези норми, както и отражението им върху цялостната ни фискална политика. Това отражение е положително, доста положително. Ние използваме нормите интелигентно и с необходимата гъвкавост. Но от време на време тези норми се оказват много трудни за разбиране и водят до контрапродуктивни резултати. Ние трябва да се занимаем и с тези трудности – крайна сметка целта на тези норми беше живота на нашите финансови министри да се облегчи, включително и като възможност да се обясни пряката връзка между нашите решения и получените резултати. Но когато има променлива трудност за наблюдение, това не винаги се оказва лесно. В момента на различни нива тече дебатът за тези норми. Мисля, че и в бъдеще ще можем да работим в една среда, която е по-прозрачна, по-лесна за обяснение и това е много важно. Аз бих казал, че дори когато нормите наистина са ни направили много по-стабилни в общественото финансиране, се натъкваме на критика при тяхното налагане от страна на Европейската комисия – Надявам се в бъдеще това да се избегне. Вие сте напълно прав. Както казах и в уводните си думи, Необходимо е да има конкретни инвестиции в конкретни области. Това е много важно за еврозоната. Това трябва да е рамката за нормите и ние, разбира се, трябва да си дадем възможност да говорим по тези теми. Благодаря Свен Гиголт от Зелените. През 2019 година еврозоната продължава да има най-големият излишък на текущата сметка в света и според предвижданията на Европейската комисия ще има само слабо намаление за в бъдеще. Смятате ли, че подобна позиция е устойчива предвид засилващата се нестабилност на световно равнище? И не смятате ли, че ще е нужно държавите членки с голям излишък да предприемат повече мерки? И как оценявате факта, че най-голямата държава членка на еврозоната, а именно Германия, отново реши да не се възползва от фискалният буфер, с който може да се възползва в рамките на, който може да разчита в рамките на пакта за стабилност и растеж. Благодаря ви, господин Гигалт, Дебатът е наистина много важен. Вече споменах сериозният излишък на еврозоната като цяло. Струва ми се, че е много добре за всички ни. По-добре да структурираме институциите си, за да може този излишък да бъде инвестиран повторно в еврозоната. И за целта трябва да доразработим Съюзът на капиталовите пазари и да доизградим банковия съюз без тези два стълба, ще си позволя да ги нарека така, макар че някога може би думата е малко силна, заради големият брой по-малки институции, но без тези два стълба няма как да можем по подходящ начин да увеличим делът на частният сектор – в економическите и циклични адаптации, на които сме свидетели. И след това смятам, че е подходящият момент за държавите с голям излишък да обмислят под различни подходящи начини, с които могат да допринесат за ребалансирането на еврозоната като цяло. И това, между другото, е предвидено и в процедурата за макроекономическите дисбаланси, с която работим тук в Европейския съюз. И то трябва да го направим по начин, който да не доведе до други дисбаланси или до натиск в самата на, на, национално равнище, което да е не стабилен за държавите, които имат толкова голям инсект. Така че да, дошъл е момента да действаме превентивно, както вече споменах в встъпителното си изказване, но и по начин, който да може да отговори на всички тревоги, свързани с подобен вид действия. Благодаря ви. И последният въпрос от рамките на процедурата за спонтанни изказвания. Разполагате с две минути, една минута за въпрос и една минута за отговор. Господин Роланд, независим депутат, благодаря ви. Наскоро се запознах с последният доклад, който се откажа четирите проблема, които са свързани с бизнес цикъла, конкурентоспособността и поне по два от водещите критерии има сериозни проблеми, откакто започна кризата. Бизнес цикъла имаше а, сближаване, но за съжаление почти нулев растежа. По отношение на конкурентоспособността също продължава да съществува много голяма, много голямо разнива, разминаване, много голямо неравенство, неравенство и това се е видимо най-вече чрез огромните излишък на Германия. Знаете, че по въпроса на обществените услуги има огромни разминавания също, а по монорегатите има сериозни проблеми с а, някои от водещите показатели за растеж на паричната маса, например. Споменахте в стъпителните си думи предложението на германското правителство за новата сделка за схемата за страховане на влоговете. Смятате ли, че това се дължи на някаква промяна на отношението в Германия, защото са, опозна, са, са осъзнали, че германските банки, също както и италианските банки, са, са изправени по сериозни проблеми и също така друг въпрос се свързва с процикличните политики, избягването на проциклични политики, се стигане до нова криза. Смятате ли, че това прави ви, това би трябвало да прави ЕЦБ или смятате, че това трябва да се прави на национално равнище и какви са идеите ви за процикличните политики? И Последният ми въпрос е свързан с а, баланса на Таргет 2 и какво ще се случи, ако стигна до нова криза. Като цяло те не са два пъти колкото размера на цялото количество на облегчаване от началото на кризата. И голяма част от тях са свързани с дефицитите на текущата сметка и прехвърляне на част от времето от победните и последните от кризата държави към останалите. Каква е оценката ви на баланса по таргет в момента? Благодаря ви, господин Роланд. Не знам дали съм а, напълно съгласен с а, вашето мнение или по-скоро мнението, което вие сте чули за сближаването или за разликите в Европа по тези три измери области. На този проблем на този момент видите няма нито една държава, която да е в наказателна процедура за не спазване на задълженията по пакта за, за растеж и стабилност и сме по-близко от всякъде до постигане на средносрочните цели и най-низкото разминаване в дефицитите от 1995 година насам, т.е. както има сравними данни за държавите членки на еврозоната. По въпроса за растежа, преди две години за първи път се отчете растеж от над 1,5% във всички държави членки на еврозоната. Но съм съгласен, че тези тенденции са доста бавни и не могат да се смятат за нещо сигурно. Ето защо трябва да положим повече усилия на институционално равнище и дори ако погледнем Съединените щати, които са пример за голям и стабилен економически и паричен съюз, с още по-високо равнище на фискална и политическа сплотенност, се оказва, че сближаването дори в рамките на този съюз е бавен процес и безспорно трябва най-напред да приключим институционалната рамка на економически и паричен съюз. Няма да се спирам подробности на анализът ви и елементи от него, с които съм съгласен, но на този етап трябва преди всичко да избегнем по-цикличните политически отговори и да продължим да работим по изграждане на институционалната рамка на еврозоната. В противен случай няма как да се бъде постигнато сближаването. Благодаря ви, благодаря господин Сантено, благодаря и на всички колеги. Мисля, че с това можем да приключим заседанието. Следващото заседание е, на, е в понеделник на 2 декември от 15 до 18.30 часа и вторник 3 декември застане от сутринта от 9 до 12.30 и след обед от 15 до 18.30 часа. Благодаря ви.